председател. Колеги, ла седута. Уважаеми колеги, продължаваме с, с, след обед, с вечерното заседание. Преди обаче да започне по дневния ред, Имам съобщение, че един италиански гражданин е бил убит и друг сериозно ранен по време на една атака в Афганистан и ние изпращаме нашите съболезнования. Първата част на днешното заседание е изявление на Комисията за хуманитарната помощ и положението на Хаити една година след земетресението. И сега ще дам думата на комисар Георгиева. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми да се присъединя към вас и да изразя съболезнованията на близките на загиналите. Преди една година бяхме свидетели на една от най-големите катастрофи в историята на човечеството в Хаити, която а, обаче стана повод за а, проява на солидарност а, на хората, изправени пред бедствието. Това е урок за смелост. Една година по-късно искаме да отдадем почет на всички, които починаха, но и на тези, които оцеляха. Ние им обещаваме нашата помощ и спазваме нашите а, обещания. Тази година е много важна за Хаити. Ние мобилизирахме всички налични средства, за да предоставим и хуманитарна помощ, и както ще а каже по-късно комисара Пибалкс, ще развием помощта за изграждането на страната. След а, а, а, земетресението Европейския съюз обеща 230 милиона евро, половината от които бяха дадени от комисията. Това даде възможност да се повлияе на живота на повече от а, 4 милиона хаитяни. Близо милион и половина души получиха покрив над главата си, една възможност да започнат отново живота си. Ние насочихме усилията си не само в Порто Пренс, но и в други градове. Ние проследяваме също така и 500 хиляди хаитяни, които живеят със свои близки в провинцията, в селските райони, като им доставяме вода. Сегашната ни хуманитарна помощ е насочена към холерата. Използваме 22 милиона евро за решаване на най-основните проблеми за организиране на информационни кампании, епидемиологични кампании. Ние сме третирали повече от 80 хиляди души, но това, което е най-важно, добавихме, доставихме чиста вода с половин милион хора и информирахме един милион хаитяни какво представлява холерата, какво трябва да се направи за превенция, как да се е, реагира при заболяване, предоставихме сапун и а, перилни препарати. Надявахме се, че една година след бедствието ситуацията ще бъде по-добра, но това не се оказа така. Ние а, сме предвидили за тази година а, 200 000 евро. Сега ще предоставим а, жилища, санитарни условия, здравна помощ. Готови сме да се борим с лошите лошите хигиенни условия, тъй като това е един риск за разпространяването на епидемията на холера. Ще продължим да помагаме на здравеопазването в Хаити, което е в много тежко и хаотично положение. В този процес ние разчитахме на хората, които се занимават с хуманитарна помощ и аз искам да благодаря на всички, които рискуваха